Надявам се, че нашите предложения ще бъдат поети от вас и доразвити и доразбротени. Надявам се и да работим ефективно в следващите месеци по темата. Благодаря, господин Дорфман. С това приключваме дебата по този въпрос.